So, good morning everybody, welcoming those who are... Добро утро на всички. Благодаря на всички онези, които са на време. Вече закъсняхме няколко минути, но това дава възможност на останалите колеги да дойдат. Първа точка от дневния ред, приемане на дневния ред. Има ли някакви а, забележки? Не. Сега съобщение на председателя. на, на шестият е, трилог по Airpeace на 5 юни. Постигнахме много голям напредък. Е, тристранните разговори продължиха до ми е, средно, до полунощ трансграничните дейности бяха разгледани и трябва да се вземат мерки за нормализиране на трансграничните дейности, компенсациите, трансграничните пенсионни режими и схеми и трансферите по депозитория Държавите членки имат възможност да го направят. Баланс между поколенията е и, раз, и разделението на рисковете, е-, екологичните рискове. Трябва също така да вземем предвид риска ESG, особено когато предприятията трябва да отчитат своите активи на, на време. по-гъвкави инструменти ще се използват за пенсионните схеми, като се вземе предвид предложението на Европейският парламент и е, предложенията на комисията по заетост. Е, комисията по разследването и директивата за несъстоятелност 2 и, е, и разпоредбите, свързани с е, запазване на търговската е, тайни. Все още трябва обаче да се извърши допълнителна техническа работа, но до края на юни смятаме, че председателството, холандското председателство ще е, приключи работата по този въпрос. Също така от 11.15 днес ще имаме е, заседание заедно с е, комисията по заетост, а след обед нашата зала ще бъде в друг формат, за да можем да проведеме нашия, нашия разговор с господин Драги. На 15 юни имаше заседанието на координаторите. Доклада по четвъртата директива за пране на пари е, ще бъде подготвен от ЕНП. Е, Вторият, вторият доклад ще бъде за зелените, разкриване на информ, информацията по член 55. Доклада ще се подготви от социалистите и демократите. Следващият доклад от списъка е за ЕНП. Е следващият за АЛДЕ. Функцион... Вие наистина ще работите по най-различни доклади по становището за концесиите ще бъде на групата на социалистите и демократите. Поискахме от председателския съвет да подготвим две становища които да бъдат представени на пленарните, зали, пленарните заседания през февруари и септември. Колко работната група за финансова помощ бяха, бяха при, при, бе при дневния ред за втората част на 2016 година. ще има две изслушвания с ИСБ. Е, диалог, финансовия диалог с държавите член, членки. Първият се проведе през септември септември 2015 с Харват, Хар... бяха изпратени покани на Харватия, Ирландия и Обеденото кралство, а покани ще бъдат изпратени за три допълнителни държави след парламентарната вакансия. По си 2 и е, МИФИТ е, ще продължим през септември, но се надявам, че по МИФИТ ще можем да постигнем е, напредък днес. Нашите координатори също така обсъдиха заседанието, което трябва да се състои на 29 септември. Изследванията по конкурентоспособността, нашата работна група ще работи по изследване за използването на съществуващите инструменти за конкурентоспособност и доколко те могат да спомогнат за завършване на енергийния пазар и на енергийния съюз. По принцип на 13 юли ще гласуваме доклада за ДДС, след това ще има и слушване. Имате всичко, значи имаме първо гласуване, изслушване и след това приемане в пленарна зала. В Братислава ще имаме заседание. Няма да се проведе нашето заседание на 17 октомври, на 27 юни ще заседаваме от 3.30 до 7.30 или до 5.30. Това са, Това са, са съобщенията на председателя. А сега ще разгледаме, ще направим прегледа на делегираните актове по, по силата на директивата за финансови инструменти. Давам думата на нашия докладчик който ще продължи на немски, ако ми позволите. Аз като докладчик говоря на немски, а като председател на английски. Дами и господа, първо искам да приветствам с добре дошъл господин Тумен Фудер от е, комисията и господин Стивен Майор от ЕСМА. Радвам се да ви видя отново, за да обсъдим мифът и Мифея. Предвидени са 5 минути за комисията и ЕСМА, след това докладчика, докладчите в сянка и ако остане време, ще преминем към процедурата за импровизиране и изказване. Господин Стивен Майор. Благодаря, Маркос. И аз се надявам да успеем с последният предвиден слот за МИФИТ. Благодаря, че ми давате отново възможност да обсъдя с ЕКОН сегашното положение по изпълнението на Мифит. Това е от особено значение, за да се постигнат основните цели на МИФЕ 2 на практика. ЕСМА внесе 42 проекта технически стандарти в комисията по МИФИ 2 и МИФИР през 2015 година, след като приключи техническите консултации през декември 2014 година. За три от проекта стандарти комисията нотифицира ЕСМА за намерението си да въведе промени, което означава, че ЕСМА означава множеството стандарти да бъдат приети своевременно от комисията без изменения. Що се отнася до делегираните актове, прияти наскоро, скоро, Искам да отбележа, че що се отнася до въпросите за защита на инвеститорите, комисията изглежда следва техническите съвети на ЕСМО от декември 2014 година. ЕСМО е издала три становища по тези стандарти, които комисията посочи възнамерява да приеме с изменение, докато е съгласна с цялостния подход на ЕСМО. Това включва спорни въпроси като лимит на позициите съпътващи дейности. Всички те трябва да бъдат включени своевременно, като запаз... се спазват текста за ниво първо от и 2. Искам да благодаря на ЕКОН за писмата от 27 ноември 2015 и 7 април 2016 за тези стандарти. Ние сме учели доколкото е възможно съдържанието на тези писма в нашите становища. За прозрачността ние сме съгласни, че е необходим по-предпазлив подход. Ние винаги сме смятали, че постепенното веждане задължителни разпоредби за прозрачност за такава голяма група активи е доста желателно. Трябва да се преминават през тестове за ликвидност, когато за първи път се предлага МИФИ 2 и всички а, класове от такъв тип активи трябва да се възползват от този инструмент, което означава, че първоначално ще има режим за прозрачност, за по-малко облигации, а облигациите и деривативите ще бъдат изложени на режима за прозрачност, само ако са значително под размера, отколкото в първоначалното предложение. Противно на предложението на комисията, ЕСМА предлага четирите етапа на постепенното въвеждане да бъдат отразени в самия стандарт от самото начало. Преминаването по следващия етап е планирано и отразено. Ако ЕСМА счита, че има неблагоприятни обстоятелства, ще се отложи преминаването към следващия етап. Смятам, че този подход дава максимална прозрачност и правна сигурност. Очаквам, разбира се, и парламентарния контрол. Изискванията за прозрачност за първия етап са сходни с съществуващите практики. Имаме три последователни регулаторни технически стандарти и тяхното приемане ще е свързано с сериозни разходи. Продълженията на ЕСМА гарантират се и търговията по телефон и искането за квотни системи, които са единствено бенефициенти на режима за по-нисък прак, няма да се възползват от сериозно конкурентно предимство пред останалите търговски платформи за дълъг, евентуално безсрочен период. А сега стандартите за лимите за позициите могат да потвърдят, че сме отразили исканията на комисията, което до голяма степен е в унисон с искането на Европейския парламент. Имаме строг лимит от 2,5% за сълскостопанските деривативи, докато договорите с ограничена ликвидност могат да се възползват от по-висок максимален лимит. ЕСМА е разработила и мерки за решаване на проблема с евентуалното разминаване на доставките на деривати. За да ви представя какви са предизвикателствата, които ни чакат, е, сегашните прогнози за лимит от около 1500 ликвидни договори трябва да бъде установен от националните регулатори преди 2018 година, като ЕСМА ще излезе със становище за всеки един договор в периода до влизането в сила на МИФИ 2. И сега допълнителните дейности. Давам се сметка, че становището на ЕСМА не урежда трудния въпрос, който се обсъжда, тъй като не предлагаме конкретен тест базиран на капитала. Смятаме, че този тест има сериозни недостатъци. Основните са не се управлява капитала, който се предвижда за търговия с деревати. На второ място, капиталът е необходим за търговията с нефинансови деривативи. Ще се промени много в зависимост от развоя на търговските позиции. Ето защо за нефинансовите директиви такъв тест ще представлява проблем. Ние при все това сме предвидили някои параметри, които използва комисията за такъв тест. Само, че не смятаме, че може да предвидим някакъв план с оглед на времето, с което разполагаме. Мисля, че трябва да се постигне въпроса дали е повста... на такъв план е въпрос от експертно, значи, на такъв прак е от експертно естество или от политическо естество. Благодаря ви за вниманието. Ще дам отговор на вашите въпроси. Благодаря. А сега Терман Люнер, началник отдел пазарни ценни книжа. Уважаеми депутати, докладчица в сянка, ние също много се радваме, че имаме възможността да ви дадем актуална информация за това, докъде сме стигнали по прилагането на МИФИД 2. Ние свършихме доста работа от последната ни среща. Всички делегирани актове вече са прияти. Става дума за три, две за МИФИТ и едно за МИФИР. Те са обект на проверка от страна на вашия парламент, така че ние сме готови да отговорим на въпроси, които може да имате относно политическия избор, заложен в тези актове. Ние е, скоро ще стигнем до средата на, но на регулаторните стандарти, които трябва да се приемат. 16 вече са прияти, всички ще бъдат прияти. Преди лятната вакансия всичко върви както е предвидено. Може да има известно забавене на един от актовете от втория кръг. Сега искам да се спра на политическите решения, които бяха взели трите регулаторни стандарта, за които а, говори представители на ЕСМА. Искам накратко да кажа какво имахме предвид а, в комисията при вземането на решението за включване на тези три стандарта във втория кръг. Това, което направи комисията е да види как изглежда цялата картина, какво е състоянието на европейската економика, какво трябва да направим, за да се постигне значим реформа там, където е необходимо, без да се нарушава дейността на това, което вече действа добре. Ние възприехме по-общ економически подход по отношение на корпоративните облигации, които са важни за финансирането на европейската економика. Те са важни инструменти за набирането на капитал от дружествата и за това ние трябва да сме много предпазливи, за да може да запазим функциониращ пазар в това отношение. Затова ние смятаме да действаме поетапно, работим много тясно с ЕСМА, за да намерим нужните критерии, за това да видим какво трябва да бъде подложено на изискванията за прозрачност преди пускането на пазара, също да видим колко облигации ще бъдат засегнати от изискванията за прозрачност, каква ще бъде времевата рамка. ЕСМА трябва да осъществява цялостен анализ на функционирането на облигационните пазари, преди да се премири от един етап на друг. Това означава, че трябва да се види каква е нуждата от финансиране, да се види каква е ликвидността на пазара и трябва да се вземат разумни, добре обмислени решения, преди да се премини към следващия етап. И докладът трябва да предшества решението за преминаване на следващия етап, когато ще се приеме нов регулаторен технически стандарт RTS. Що се отнася до а, дериватите, свързани с а, стоките, ние имаме особено отношение към чувствителните сълскостопански стоки. Там се предвижда по-низък прак за ликвидни договори в областта на селското стопанство. Освен това, комисията иска да се види колко нефинансови фирми ще бъдат подложени на изисквания за авторизация по МИФИД. Разбира се, трябва да се спазват и изискванията за капитал. ЕСМА излезе със становище, то не е проект RTS, така че много работа трябва да бъде свършена от наша страна. Ние ще свършим тази работа. Ние разполагаме с експертната те познания. Ние ще направим оценка на различните варианти, които ни предложи ЕСМА. Имаме пет варианта за теста за допълнителните дейности, пет варианта за дефиниране какво представлява търговска дейност, спекулативна търговска дейност и две опции каква означава основна бизнес дейност. На базата на това ние трябва да преценим какво да бъде коефициента и ние ще разгледаме различните варианти, за да видим какво представлява спекулативна търговска дейност. След това ще притеглим възоснова на това как да бъде разпределен капитала за основната дейност. Този стандарт е предвиден в първо ниво. Също знаем, че капиталът на, единствен, на единствения тест за това има и втори тест за общ дял на пазара. Ако има забавяне, може да бъде именно по този стандарт, тъй като се изисква доста съществена работа по него. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на докладчика. Сега ще мина на немски отново. Съжалявам за това. Благодаря за тези изказвания. Съвсем наскоро с приемането на МИФИТ и бързото решение изпратихме ясно послание на пазара. Благодаря на колегите и на председателството на съвета за експедитив... експедитивността. В пленарната зала казах, че на тристранната среща се справихме по-бързо, отколкото комисията при разработването, т.е. точка за законодателя. Сега по отношение на графика беше обещано, че всичко ще бъде представено до гласуването в пленарната зала. Това не е така. Сега няколко коментара. Ние бяхме казали, че трябва да се подобри качеството и едно от предложенията – беше спо експлицитното споменаване на допълнителната второстепенната мрежа. Как оценява комисията предложението на парламента по телефонните записи в, по член в 67 на делегираните актове се казва съвсем ясно, че разпоредбите за електронните комуникации и телефонните записи – предполагат по-солидна организация от страна на фирмата и тази сложност трябва да се отчете. Задължението за запис се отнася и до външните и вътрешни телефонни разговори и комуникации. Доколкото аз разбрах, протоколите на съветите и консултациите ще се включат но това няма да въжи за вътрешните телефонни разговори. И как ще се спази еквивалентността на двете системи? Сега по споразуменията за споделяне, един от проблемите за нас е свързан с различните тълкувания на националните надзорни органи и за това как да подхождат те към споразумението за споделяне с комисията. Има различни интерпретации от две държави членки. От една страна, че е възможно, от друга страна, че не е възможно. И би било добре комисията да поуточни целенасочен анализ на пазара, надзорните изисквания по МИФИ 2 по анализ на ключовите пазари са ясни. Производителят трябва да направи този анализ, а не дистрибутора. В член 10 от делегирания акт се казва, че предприятията за ценни книжа установяват анализа, правят анализа, дори ако това не е предвидено от а, първоначалната концепция. По-нататък режимът за системната интернализация. Комисията поиска от нас да формулираме критериите за ясна категоризация за интернализация. Ние казахме, че това трябва да се извършва системно и редовно. Възможно е обхванатите субекти ще останат постоянни като бройка и за недългови инструменти парламентът предложи да има минимален пазар, т.е. малките институции да не бъдат подложени на също наблюдение. Комисията не се съобрази с това. Защо? Друг въпрос. Клаузата за системна интернализация веднага след като критериите за и интернализация бъдат спазени, органът ще извършва системна интернализация за всички инструменти от тази категория. Имам проблеми с член 4.1.2 от МИФИ. Там се говори за конкретни финансови инструменти. Възниква въпроса и за категориите финансови инструменти как се дефинира те на практика. Освен това, Европейския парламент поиска пояснение във връзка с търговията с FSI. Трябва да съответства на изискванията по МИФИТ, където има точка от преембила 19, където не се, има дефиниция не спазена от комисията. Говори се за сливане на договорите на различна основа. И комисията защо не използва дефиницията на ниво едно. Комисията изпрати два регулаторни технически стандарта. Искам да се спра на допълнителните дейности Становището на ЕСМА, според мен, е проблематично. За разлик, противно на нашето искане, ЕСМА не пледира в полза на теза капиталовата основа. всъщност не е направено предложение за това как да се извърши теста. Какво означава това за бъдещата ни дейност? Каква е оценката на комисията за становището? И кои показатели би приела комисията? Опитах се да бъда по, да говоря по същество. Възникна, има и други въпроси. Надявам се те да бъдат е, повдигнати и обсъдени. Пол Танк. Говоря от името на Анелис Доц, която разбира се участва в кампанията. Благодаря на докладчика и докладчите в Сянка за взаимодействието им. Благодаря на комисията и ЕСМА за това, че разработиха 30 акта от ниво 1 и 2. Ще се спра само на три основни въпроса. Първо, лимитите за позициите за деривати за суровини. Ние изразихме първоначалните си притеснени. Срадваме, че комисията е готова да ги преразгледа. Радваме се, че има решение да се стигне до 2,5% за най-важните сълскостопански стоки. Има обаче други елементи, които не са толкова благоприятни. Желанието за 50% за някои пазари означава, че един участник може да контролира половината от количеството, което не може да се приеме в съответствие с политическото споразумение от първо ниво. Второ, ЕСМА спазва 25%. Ние смятаме, че тази цифра трябва да бъде много по-ниска. Базовата линия трябва да изпрати ясно послание националните регулации лимита за позициите трябва да се определи максимално ниско, за да не се спекулира и да не се изкривяват цените на храни и горива. Освен това, ЕСМА все още не включва колебливостта като фактор, който регулаторите трябва да спазват при определене на лимитите на позициите. Това беше първоначално в документа за консултации, но след това беше премахнато. Това е нарушение на ниво 1, където се казва, че колебливостта е един от факторите, които регулаторите трябва да отчитат. Сега топката е в полето на комисията. Призоваваме ги да се съобразят с повдигнатите въпроси. Парламентът неколкократно ги е повдигал преди да ни приема текста за окончателно приемане. Вторият въпрос е свързан с, с с стоки са допълнителните тестове. Необходимо е да има особена равнопоставеност между финансовите фирми, които спекулират на пазара на деривати и фирми, които търгуват с стоки и дейността им са толкова е, много обемна праговете са толкова високи, че най-големите фирми ще бъдат освободени от регулации, а намерението на МИФИ 2 е да бъдат включени. Последното е свързано с инвестиционните проучвания. Приветстваме усилията на комисията и ЕСМА за компромисно решение, така че разходите да се разделят като част от нов по-прозрачен режим. Има слухове обаче, че окончателният член за проучванията ще се тълкува по различен начин при изпълнението. Регулаторите в някои държави членки смятат, че почти в съществуващи решения за споделяне с комисията трябва да спазват новия режим. Други регулатори казват на участниците на пазара, че но според новите правила статуквото ще продължи. Това е неприемлив изход от мифита и ще създаде условия на неравнопоставеност в финансовите услуги. Комисията трябва да издаде нови насоки за регулаторите и да има споразумения за споделяне с комисията, които са приемливи и които не са. Само така можем да осигурим последователност в Европейския съюз. Благодарим на Комисията за сътрудничеството и очакваме да чуем отговорите им по тези три въпроса. Благодаря, Пол. Думата има Кей Уинборн. Благодаря на комисията и на ЕСМА за работата им по МИФИТ. Работата е обемна, но трябва да я свършим. Приветствам и уверението от комисията, че ще решат да няма определен, определен лимит и приветствам подхода на ЕСМА за годишният автоматично увеличение. Бих искала потвърждение от комисията, за да съм сигурна, че не съм недоразбрала. Автоматичните увеличения, според мен, ще направят оценката на ликвидността безполезна – защото парламентът няма да може да извършва контрол върху задължението за прозрачност. Би ли потвърдила комисията, че такива са им намеренията от гледна точка да няма автоматичност на изложенията? След като изслушах подробните коментари на ЕСМА за лимитите на позициите и коментарите на господин Танк, искам да изразя малко по-различна позиция и да кажа, че приветствам подхода на ЕСМА, по-конкретно механизма за спотовите и неспотовите месеци. Очевидно е постигнат труден компромис и той сега ще се реализира на практика. По лимитите на позициите съм много удовлетворена и съм доволна от подхода на ЕСМА няколко коментара по различен въпрос, а именно по, по въпроса за Байсайд. Всички ние сме подложени на, на интензивно лобиране. Въпросите, повдигнати в различни писма и в пресата, а именно, че нези, които са в периферията, не са били чути. Много от вас помнят тристранните срещи до късно през нощта и знаят, че е, ни беше казано, че няма искане за консолидирана лента и няма причина да се притесняваме по този въпрос. Аз загубих по някои от тези въпроси трябваше да постигнем компромиси. Не, нямаше гаран, няма гарантирани гарантиран контрол върху цените по данните и повечето въпроси, повдигнати за данните, не могат да се решават на ниво две, защото ги обсъдихме на ниво едно и не са решени така, както поискахме. Ето защо трябва да намерим начин байсайта да бъде включена по-активно. Комисията трябва да направи така, че да се чуе гласът на инвеститорите на всички етапи. Искам да повдигна въпрос, разгледан от Пол Танк, как да квалифицираме интерпретацията на пазарите за регулаторните технически стандарти. Въпросите, които повдигнахме като преговарящ екип, са всеобхватни. Не знам дали някои от отговорите са публикувани, за да може гаранциите, които ни бяха дадени като екип, че гаранциите ще се разширят и ако това не е достатъчно, дали има начин по който комисията и ЕСМА биха могли да изяснят допълнително тези въпроси. Не би било приемливо едната област да изключи една част от договорите за проучвания. Последният ми въпрос, който може би изглежда тривиален, но това беше важна стъпка за парламента. Работихме по информационните изисквания за МИФИТ и поискахме вместо хартиени документи е, да се използва и израза трайни е, медии с преминаването към цифровия пазар и е, цифровият единен пазар, трябва да разберем, че в бъдещето хартията няма да бъде най-често използваната медия. И изненадвам се, че от а, трайни медии сега се върнахме на израза хартия в някои документите на комисията. Възможно ли е този въпрос, по този въпрос да се направи? за, за да се отчете необходимостта от преминаване към цифрови медии. Благодаря. Кора Ван Ниленхаузен има думата. Uh, благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на комисията и ЕСМА за извършената работа. Разбира се, и докладчика, и докладчиците в сянка крайна сметка, като разглеждаме проблемите, пред които все още сме съправени, просто забравяме колко много е направено. Наистина много е постигнато, но съжаляваме, че все още нямаме цялостно предложение, както очаквахме. Както Обикновено дявола се крие в подробностите, а тук дяволата са дефинициите и праговете. Това са основните проблеми. Няма да повтарям всички въпроси, които вече бяха зададени от докладчика и от докладчиците в сянка, но все още липсва яснота от, по тълкуванията на стандартите Аз споделям казаното от Кей, че просто сме постигнали е, нещо по ниво едно, после нещата се променят във, във втората фаза и ние не можем да ги промениме. Така че бих искала да се избегне преминаването към втора фаза с проблеми и да, да имаме и много повече ясно за преминаване към третата фаза. Колкото до допъл... стандартите за допълнителни дейности, това също е от огромно значение. И трябва да се опитаме да решим и тези проблеми. Разбирам, че се опитвате да бъдете много предпазливи, тъй като проблема е от значение, но наистина смятам, че трябва тези проблеми да се решат още на втората фаза или на второ ниво. Мисля, че това е, което исках да кажа до тук. Благодаря, Кора. Не виждам представител на ГУЕ, а сега Свен Гигулт от Зелените. Благодаря. Благодаря още веднъж на ЕСМА и комисията за свършената работа и за сътрудничеството между институциите. Благодаря от това, че сте взели предвид и някои от нашите бележки. Сега, ако погледнем нещата от гледна точка на защита на потребителите, има доста така не, не взимане предвид на първоначалните предложения на ЕСМА и бихме искали в по-крайните стадии този аспект да присъства повече. Колкото до ограниченията на позициите. Аз това, което казва Кей, тя тя казва, че въобще никак не е доволна от постигнатото и това мен ме тревожи. ЕСМА през май излезе със становище, в което има проект по ограниченията на позициите 21. И ако сравниме това с исканията на парламента, ще видим, че, че проблема продължава да съществува и че не можем да постигнем целите, които сме си поставили като законодатели. Така че Европейския парламент иска да националните компетентни власти да бъдат да създадат колкото се може по-низки прагове, когато това е необходимо поради необходимост от ликвидност. Но тук имаме един прак от 2,5% и виждаме, че и горният таван от 35% също не се, е, не, не се е променил. Тук това няма да се прилага само към някои е, към едно ограничено количество деривативи и продължение на Става дума за, за договорите по ликвидности, които обаче са пряко свързани с е, потребителски стоки. Става дума за основни стоки, храна и е, храни, цените на, на храните са много пряко, са пряко свързани с развитието на тези договори. Така че ако има прекалено много ликвидност на пазарите, е, може всъщност това да се окаже смъртоносно за хората, не просто е, защото е, ги лишавате от храни, а защото това се отразява е, върху наличието на, енергия и на фуража. Така че Европейският парламент искаше да има открити проценти на много по-нисък прак и съответните власти в държавите членки трябва да имат възможност да променят тези процентни. Е, е, ЕСМА, също така не определя точно какво значи спот месеци. На трето място Европейският парламент поиска договорите, да бъдат приравнени към същите ограничения на позициите. Това и и други промени, свързани с сроковете. Тези прияти обаче промени са толкова малки, че на, на практика не променят ограниченията. Също така, нестабилността е параметър, който трябва да бъде включен в критериите по ниво 1. ЕСМА на, на, на, на практика не е взел предвид всички тези изисквания и не е включил в методологията си нестабилността на пазарите. Предвид всичко това и предвид, че параграф 17 от член 47 на Мифит изисква единен подход при прилагането на ограниченията на позициите, това на практика води до невъзможността да се а, да се регулират пазарите и да се е, коригира нестабилността на стоковите пазари. Така че комисията би трябвало да вземе предвид тези проблеми и да излезе с ясни предложения относно годишния контрол на правилата от страна на националните власти. Това не, не става ясно в техническите стандари. Да, Свен, ти зададе много въпроси. А сега давам думата на Есма за отговор. Благодаря, Марка. С оглед на времето, мисля, че ще е трудно да отговоря на всички въпроси. Ще отговоря. Започне и ще помоля колега да отговоря по въпроса за лимитите на позициите. В по-общ план искам да благодаря на Икон за коментарите и за въпросите. Ще акцентирам върху техническите стандарти, защото делегираните актове са от ресора на комисията. Ние сме в процес да започнем по насоките за ниво 3. Може да има въпроси, отговори, становища, за да сме сигурни, че има еднакво прилагане на ниво 1 и ниво 2. Въпросът бе повдигнат най-вече в контекста на така наречените спогодби за споделяне с комисията. Въпросът е доколко това, което се предлага е в унисон с, с това. Първо, след като започне МИФЕ, трябва да сме сигурни, че има последователност и да използваме мерките по ниво 3, за да осигурим последователност. По въпроса дали имаме унисон с CSA или не, трудно може да се отговори на въпроса, защото CSA няма ясна дефиниция и се тълкува различно в отделните държави. Решаващия фактор е това записано в ниво 1 и ниво 2. CSA като такова не е дефинирано, което много затруднява да кажем дали отговаря на изискванията или не. Всичко трябва да се преценява по-отделно. Относно ангажирането на BuySide, на ниво ESMA BuySide много участва в нашата работа. Имаха представители в групите на заинтересовани страни, в консултативните групи. И принципно те коментират нашата работа, изразяват своята позиция останалите въпроси. Първо, дейността на ЕМСА, а, допълнителните дейности. Според нас ниво едно предвижда факултативни тестове, базирани на капитала, а не задължителни такива. На фона на това тези, които следят отблизо нашата работа, ние започнахме първи консултации с тестове за базиране на капитала, но смятаме, че те имат сериозни слабости, свързани с администрирането, не се регистрират от нефинансови институции, трудно ще се управляват и много трудно да се види какъв тип капитал участва в търговията с деревати. Също така, това бе в унисон и с коментарите на заинтересованите страни по време на консултациите. А именно те също смятат, че има такива проблеми, за това и не застъпваме тезата за такъв тест. Но иначе разбираме, че има ясно политическо искане. С оглед на ограниченото време не можем да финализираме изцяло тестовете. Само започнаха някои такива тестове. Не може да се намери цялостно решение. Относно прозрачността, причината, поради която искаме да има последващи етапи в стандарта, защото смятаме, че това, което става с ликвидността и пазара е обект на техническа оценка. ЕСМА може да извърши анализ на ликвидността на пазарите, и ако това се извърши както трябва, човек може да спре процеса. Ако се забърза всичко между ЕСМА, комисията и другия законодателен орган, може да се избегне преминаването към следващия етап, ако анализа на ликвидността казва, че пазарите не могат да минат на следващото ниво. А сега Родригес по лимите за позициите. Съвсем накратко не мога да се спра на всичко казване за тези лимити, заради ограниченото време. Ще се концентрирам върху колебливостта, тъй като двама колеги споменаха. Колебливостта се считаше първоначално за фактор при определенето на лимитите по време на първите консултации. Ние извършихме анализ и с оглед на консултациите смятаме, че няма статистическа връзка между колебливостта и концентрацията на позиции, т.е. злоупотреба с пазарна власт при дериватите свързани с стоки. Така че отговорът е не на въпроса дали колебливостта трябва да доведе до по-високи или по-низки лимити. Има някои примери. Сукстопанските стоки са по-малко колебливи от други деривати на стоки през последните три месечи. Ако бяхме предвидели е, това, че по- по-високата колебливост означава по-строги лимити, то можеше да има някои непредвидени последици за някои основни е, деликатни продукти. Поради тази причина колебливостта не е отчетена като фактор при окончателния стандарт, защото няма статическа връзка между концентрацията и колебливостта, според нас. Благодаря за разясненията. Ще имаме е, заседание в Сянка. Вече получихте много писма, все още получавате. Не сме получили задоволителен отговор на всички писма. Тиман Людър от комисията сега. Благодаря за въпросите. Ще се спра на основните моменти, които изискват разяснение. На първо място, мрежата теста за подобряване на качеството изисква увеличение на нивата на обслужване, на продуктовата гама, която се предлага на клиента. Така че ако има мрежа, която предлага по-голяма гама услуги на клиента, това е подобряване на качеството. По втория въпрос, воденето на отчетност за телефонните записи въжи, ако има изпълнение на заповеди. Тоест, щом съвет за инвестиции води до изпълнение на заповед, то тогава влиза в сила този режим. Ако има консултат, съвети, които не водят до изпълнение на заповед или поръчка, то тогава се предлага организационния режим на фирмата. Относно спогодбите за споделяне с комисията, смятаме, че различните модели в държавите членки не са толкова а, различни един от друг. Вие с управите на портфела и брокера трябва да решите как да платите за изпълнението на сделката и за проучванията. Що се отнася до организационното изискване да има бюджет за проучване и сметка за плащане на проучване, това е запазено. Това, което трябва да се направи на практика, е някои част от вътрешния контрол и защитните механизми на фирмата да бъдат актуализирани, за да има подобна сметка за плащане на проучванията, да има прозрачност в това отношение, да е ясно какво се плаща, на кого. Според първоначалния анализ, въпросът не опира толкова до различните спогодби за споделяне с комисията, а по-скоро до отделните фирми. Отделните фирми трябва да актуализират системите си, за да има прозрачност по отношение на средства, изходени за проучване. За целевите пазари решихме, че има две нива. Първо от производителя и след това дистрибутора е длъжен трябва да следи, че продава само на клиенти от просочени целеви пазар. И на второ място трябва да се извърши малко по-главнометричен анализ на целевите групи, на които се продава в рамките на параметрите, определени от производителя за общата цел. Относно системната интернализация, разгледахме прага от 5 милиона се опира до правни консултации. Смятаме, че той не може да се уточни повече в делегиран акт. И дори да се занимавате с а, системна интернализация, няма да подлежите на предварителния режим за прозрачност, ако търгувате с много ликвидни инструменти. номиналният дневен оборот е 100 000, така че много от фирмите, които получават изключени заради 5 милиона, ще бъдат стигнати от изискването за прозрачност, че те въжат само за ликвидния пазар. А сега накратко един съвсем основателен коментар – който анализирахме класифицирането на SI, след като бъде анализиран един клас деривати, дали вие се превръща в SI за всички деривати от този клас, ние решихме да се включват всички подкласове, така че да, ако вие сте SI за един за една категория. Тези категории са доста строго дефинирани. А сега за втория стандарт, той е бе споменат от госпожа Свинбор, според нас основните елементи са в техническия стандарт, различните етапи трябва да бъдат включени в него, но ние обърнахме връзката между новия стандарт и доклада. Казваме, че доклада има примат, ако според доклада ликвидността на облигациите се движи добре и търговските обеми са наред, то тогава се предлага следващия технически стандарт. Това е последователността в писмото на колегиума и очакваме окончателния вариант на стандарта, който бъде прият от колегиума да следва този подход. След това buy side Комисията поддържа тясна връзка с BySide по време на цялата процедура за създаването на технически стандарт. Ние провеждахме редовни срещи с тях. Много от данните, които бяха подложени на анализ, бяха предоставени от BySide. За допълнителните дейности, пак ще повторя, един критерий е разпределението на капитала между търговията и спекулативната търговия и от основната търговия. Разпределението на капитала е труден тест, но тъй като той е в ниво 1 и законодателят е решил, че капитал е основателен критерий, ние трябва да разработим подходящ тест, ще проведем необходимите консултации за интересованите страни за тази цел, за да изберем най-добрият вариант от всички варианти, предложени от ЕСМА. Благодаря. Благодаря, господин Лудес. С това приключваме. Екипа за преговор по Мифуд ще заседава вторник е, след обеда. Ще обсъдим следващите стъпки. Благодаря, господин майор, на вас, на вашия екип. Благодаря на господин Лудес за участието. А сега съвместния дебат, точки 4 и 5 от дневния ред. Общи правила за секретизацията и създаването на европейска рамка за упростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, проденциални изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници. Предлагам да започнем с Пол Танг и с доклад Сянка по неговия доклад. След това Пабло, е докладчика по другия доклад, докладчица в сянка и ако остане време, могат да се изкажат и други колеги, но искам да ви напомня, че е, заради големия брой желаящи за думата, ще ви помоля да се спрете само на най-важните въпроси. В 11.15 започва съвместното изслушване с Комисията по заето. Ще трябва да се пренареди леко залата. Затова трябва да се движим на време. Давам думата на докладчика Пол Танк. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък, предвид на ограниченото време. Искам най-напред е, да кажа, че ако искаме да се съживи пазара на секюритизирани продукти, и това няма да се уморя да го повтарям, ние трябва да се извлечем полуки от финансовата криза. Това е изключително важно, Важно е за по-добро разбиране, както и за получаване на публична подкрепа, ако искаме да въведем отново на пазара сега вече изчистени, секюритизирани продукти. И аз очаквам, че Европейския парламент ще прояви конструктивност. Действително считам, че секюритизираните продукти имат потенциала да допринесат за реалната економика, да подкрепят малките и средни предприятия, както пряко, така и косвено, да допринесат за финансовото многообразие, така че Европа да не разчита само за финансиране от банките, но и да разчита за финансиране от капиталовите пазари. Това ще допринесе за финансовата стабилност финансовите институции ще станат по-стабилни, това ще укрепи цялата система. До сега това беше на теория, сега трябва да приложим всичко на практика. В моя доклад съм поставил две основни цели, за да можем да извлечем полки и да ги прилагаме. Първо да се справим с проблема за асиметричната информация и моралния риск. Трябва да настояваме да има прозрачност, да има тясна връзка, съотношение между различните интереси. Също публична база данни. Това беше обсъдено по време на изслушване. Да има на разположение такава информация, както за инвеститорите, и също да се изясни къде точно е риска. Европейска база данни е от интерес на сектора, тъй като ще имаме един формат и една а, точка за контакта. Освен това е необходимо да не се размива отговорността. Отговорността трябва да бъде максимално изяснена. Затова настоявам да има сертификация, да е ясно кой е отговорен за какво. Отговорността трябва да е ясна и за надзорните органи, тъй като има най-разнообразни надзорни органи, национални компетентни органи, и накрая не е ясно кой за какво отговаря. Като Европейски парламент ние трябва да изясним тези въпроси, като предвидим и водеща роля за ЕСМА. Както беше обсъждано и, и по-рано, има безпокойства, свързани с налагането на санкции. От една страна обаче има неясни критерии. Трябва да намерим начин да направим тези критерии по-ясни за да има яснота относно налагането на санкции. Това е едната от целите ми. Втората цел е постигане на финансова стабилност. Съжалявам, че предложението на Европейската комисия не обръща особено внимание на този въпрос. Това е една от причините, поради което аз предвиждам по-висок процент на поемане на риска. риск за да се избегне цикъла на бърз възход и падение, на който бяхме свидетели в миналото. Ако банките нямат нужните буфери, това ще доведе до проблеми, както ни показва опита от миналото. Ние трябва също да сложим край на паралентното банкиране или така нареченото сенчесто банкиране. и това също е свързано с надзора по един или друг начин. Трябва да изключим някои видове синтетични секюритизации. Също сега се твърди, че ABCP, обезпечените с активи търговска ценни книжа, са безопасни, но в крайна сметка трябва да имаме предвид, че за да имаме пазар на секюритизирани продукти, който допринася за развитието на реалната економика и за финансовото многообразие и за финансова стабилност, това трябва да бъде пазар, който да действа не само в добри времена, но и в лоши времена. Ние трябва да имаме ликвиден пазар и когато времената не са толкова благоприятни. Благопри... Благодаря. Пол, съжалявам, че трябваше да ви огранича във времето. Сега давам думата на Отма Карас като докладчик Сянка от НП. Аз ще се опитам да бъда кратък. Благодаря за това, че ни давате една добра основа, върху която да стъпим. Необходимо е да обсъдим тези въпроси в дълбочина. Докладчикът в своя работен документ подчертава, че липсата на прозрачност и на отговорност са в самия център на самата идея, която обсъждаме. В доклада има предложение как да се преодолее това, да се постигне баланс между прозрачност и отчетност от една страна, както и да се предоставят стимули на пазара за тогава, когато действа ефикасно ще направя предложение за изменение по този въпрос. Относно синтетичните секюритизации, също запазването на риска от 5 до 20% увеличение, това ще бъде обсъдено през следващите дни и седмици. Друг въпрос, който беше поставен, е, че трябва да се получим от кризата. Има секюритизации, които положително подкрепиха реалната економика, но не можем да изхвърляме всичко, което е действало добре в миналото. То трябва да ни послужи за основа за доразвиване на секюритизацията. Аз очаквам дебата по множеството изменения, които постъпват и очаквам да се постигне добър компромис и бързо прилагане на позицията на парламента. Благодаря. Благодаря, че се наблегнахте на основните въпроси. От социалистите и демократите, докладчика Псянка не е тук, но а, господин Камал ще го замести. Най-напред има части от доклада, които са, се приветстват от ЕКР за синтетичната секуритизация, примахването на произволния те секуритизирани синтетични продукти, но чита трябва да се използва тези STS, опростени прозрачни и стандартни сирокизации за развитие на реалната економика. Въпросите, които са обсъждани тук през миналата седмица, го кара да счита, че трябва да се действа предпазливо. Увеличаването до 20% запазване на риска, това е несъответствие на международните критерии, затова трябва да се обсъди по-добре, затова, освен това изглежда, че не е необходимо наложително да се прави такова увеличение. Има доста информация, която постъпва от заинтересованите страни относно прозрачността и те се питат доколко устойчиви са тези изисквания за финансовия пазар. Не е ясно също как трябва да бъдат изпълнявани тези нови изисквания. А, също е информацията, свързана с това, кои са реалните собственици, а, може да създаде някои а, проблеми. защото не знаем това дали ще стимулира участието на повече инвеститори на пазара на секюритизирани продукти. Освен това се предлага създаването на публичен регистр. Може би това ще струва скъпо. Ние считаме, че може би е добре да се запазят стандартизираните формуляри, които се прилагат. Също в рамките на Базел да се обсъдят и въпросите с по-високите разходи за капитала. Относно ограниченията за трети държави, ние считаме, че въпросът дали инвеститори от трети държави могат да участват на пазара на секуритаризирани продукти в Европа, ние считаме, че Това ще концентрира повече риск в е, Европа, ако няма в третите държави аналогична система на СТС. Освен това, има изискване и за извършване на надлежна проверка, които подкрепяме. Благодаря, Саед. Сега от групата на АЛДЕ давам думата на Питър Яцек. Благодаря, аз споделям някои от гледните точки на докладчика относно повече прозрачност, за това СТС да обслужват реалната економика. Това е кръгълния камък е, на този, това предложение, но считаме, че е, подходът е, трябва да бъде насочен към финансиране на реалната економика. Относно надзора, необходимо е да сме наясно относно как ще се прилагат критериите за опростените прозрачни, стандартизирани и секюритизирани продукти. Тук ЕСМА трябва да играе своята роля. Аз съм също за това да има сертификация на трети страни. Отговорността за сертификацията трябва да е на емитента. Имам някои също безпокойства, свързани с други части на доклада, що се отнася до а, някои въпроси, където считаме, че се отива твърде далече, което прави а, тази схема непривлекателна, както за инвеститорите, така и за емитентите. Става дума за запазването на процент от риска. Мисля, че 20% няма да действа. Добре освен това се счита, че трябва да се прилага за всички секюритизации, а не само за опростените, прозрачни и стандартизирани такива. и не знае дали това ще доведе до разобраз... за разнообразяване на източните на финансиране, ако банките трябва да запазят 20% защото това няма вече да е привлекателно, както за емитентите, така и за крайните потребители. Ако се стигне до 20% като глобален стандарт, така ще можем да имаме един по-конкурентен световен мащаб капиталов пазар. Затова трябва да сме предпазливи тук. Относно имитентите от трети страни, ние трябва автоматично да затваряме вратата пред тях. Е, ние трябва да намерим начин да избегнем такава възможност. Относно базата данни, ние сме за това да има повече прозрачно и не сме против мерки да се гарантира това на пазара на секюритизирани продукти. Но трябва да видим как това ще се отрази на разходите в рамките на СТС. запазването на риса, изискванията за докладване могат да увеличат разходите, което може да направи програмата за СТС непривлекателна за емитентите. Ние гледаме положително на една рамка за СТС. Има положителни елементи в доклада на танк, но има и такива, които могат да застрашат рамката и да я превърнат в непривлекателна и STS да не бъде възприета. А ние не трябва да допуснем това да се случи. Благодаря, Питер. За Гуе не виждам Вегаш, но Фабио ще го замести. Извинение от е, Мигел Вягаш, който не може да дойде днес. Благодаря на докладчика за предложението му. Сега, е, казано по-общо, моята група е настроена критично към е, системата за упростена прозрачна стандартизирана секюритизация. Ние смятаме, че трябва да бъдем предпазливи, когато се отнася до финансовия сектор. Предложението на комисията не постига декларираната цел, а именно да се подобри кредитирането за малките средни предприятия. Всички авторитетни проучвания например на ЕЦБ, показват, е, че основният проблем на МСП не е достъпа до финансиране, а търсенето. Докладчикът е, спомена в доклада си, че е малко вероятно да се подобри по този начин финансирането за МСП. МСП зависят не само от банките и от достатъчно търсене. Ние не смятаме, че този регламент постига декларираната цел. По предложението приветстваме запазването да се увеличи. Скептични сме по отношение на изменение 48. Според нас инвеститорите, за да не допуснат на банките да правят свободен подбор, трябва да се интересуват не само от хоризонталният, но и от вертикалния аспект. Смятаме, Приветстваме идеята за прозрачност. Подробните данни са много неясни за неопитните инвеститори и се разчита на външни рейтингови агенции. Ние ще направим конструктивни предложения по подкрепяме забраната за повторна секюритизация. Вече споменах за транширането. Искаме вертикалният разрез да получи внимание от банките. Синтетичната секюритизация трябва да се премахнат. Няма нищо опростено, прозрачно или стандартизирано в това предложение, така както е предприето от комисията. От името на зелените ще говори Свен. Uh, uh, моли води кампания с надеждата е, Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Аз ще прочета нейното изявление и ще ви предавам нейните поздрави. Приветстваме общата предпазливост, изразена от докладчика за упростената и прозрачна стандартизирана секюритизация. Кой а, печели от секюритизация и дали полуките от а, миналото са били освоени. Реалната економика търси бизнес, а не автономно финансиране. Смятаме, че бенефициентите на предложената ресекюритизация са финансовите посредници, които искат повече бизнес, независимо от тенденциите в реалната економика и централните банки, които смятат, че новата секюритизация е важна за извънредната парижна политика. И има много изменения, които според нас говорят за това, че парламентът е готов да прояви повече амбиция в сравнение с парламента и комисия по отношение на това финансовата система да се ориентира към потребностите на реалната економика и да, не, и да се спазват а, а, промените през последните години. Ние подкрепяме идеята за 20% задържане на риска вместо 5% предложени от комисията и съвета в член 4.1 забраната за ресекюритизация в член 5b и ограничението на основните видове кредити в, е, по член 8.4. Подкрепяме и 8.9 нов е, е, нов член, който изключва синтетична секюритизация. Прозрачността по инвестициите и секюритизацията не само в самите секюритизации по член 5.1 и ограничението на пазара за институционални инвеститори и регулирани субекти по член 2.8. Подкрепяме засилената роля на ЕСМА и националните компетентни органи, за да може критериите за СТС да се спазят в член 3.1 и доклада на ЕСМА за съвкупните холдинги. Този регламент трябва да отразява реалната економика и затова се радваме, че в член 10 3 има нов абзац, който предвижда необходимостта от отчетност пред економиката, обществото. И имаме и някои резерви, които се надяваме, че ще бъдат обсъдени под ръководство на докладчика. Първо, запазването на самосертифициране по член 14 страните по договорът не сертифицират валидността това, това е дейност, която се върши от е, юристи и независими трети страни. Ние смятаме, че правомощията за проверки на място е, са необходимо. За разлика от ЕЦБ смятаме, че за да функционира тази система, санкциите за погрешно а, дефиниране на секюритизацията трябва да бъдат а, разобеждаващи. Имаме и въпросителни относно призива за евентуалното включване на STS, в СТС на някои видове синтетични секюритизации по член 29.3 линията между арбитраж и балансов отчет е е са синтетичните секюритизации. Казват ни, че някои кредитни застраховки биха били синтетична секюритизация. Трябва да има разграничение между истински и непрехвърляеми рискове и е, застраховки. Има въпроси, които бихме искали да бъдат включени. Първо, сизанинг е, като допълнение към запазването на риска. Запазването на риска е свързано с запазването на част – от риска. Ще съкратя изложението. Виждам, че председателят ми посочва, че пете минути изтекоха. Ще повдигнем другите въпроси в измененията. Само ще кажа в заключение, че несъответствието с 5% е вярно не само за СТС, за цялата рамка за секюритизация. Ще използваме този регламент – за да обърнем внимание, че това е днес неудачно, както и за други видове секюритизация. Марко Зани има думата. Благодаря, благодаря ясна на докладчика за предложението, което отчита някои въпроси, някои проблеми, които бяха изразени от политическите групи, така и от гражданското общество. Позицията на моята група си остава много критична по това предложение по един основен мотив. Това е предложение, което във всеки случай не може никога да разреши проблемите, на с които се сблъскват малките и средни предприятия в Европейския съюз. Статистиката на ЕЦБ е красноречива. Основният проблем за МСП не е достъпа до кредити ликвидност. Това е, е по липсата на търсене, т.е. основният проблем с според нас е, че това предложение няма да промени нищо за МСП. В определен момент, в момент на сериозни проблеми е, за бюджетите, на е, банките и балансовите отчети за балансовите може да се създаде нов е, паралелен пазар. Въпросът е на с каква цена, с цената на увеличаване на системния риск. Ние би било е, жалко. Кой инвестира в тези инструменти? да речем, институционалните инвеститори, споменати в доклада, са инвеститори, които са тясно обвързани с банковата система, особено чрез е, операциите Репо и Репо Маркет. И с това предложение има опасност да се увеличи системния риск е, и като се създаде в крайна сметка нестабилност вътре в финансовата стабилност. Друга грешка, която се допуска според мен, е да се приемат елементи, които функционират в други системи, като приложими в Европейския съюз. Знаем, че Европа е много различна от Съединените щати при капиталовите пазари в Европа и има много по-широк пазар за покритите облигации, въпреки че това е специфичен продукт, но не смятам, че опростената и прозрачна стандартизирана секюритизация може да вземе мястото на системата, предпочитана от банките. Що се отнася до неефективността на това предложение – взаимоотношението, съотноше, за взаимоотношението ползи и разходи е наклонено в, много силно в полза на цената. Е, акцента върху прозрачността, симетричната информация, надяваме се това да стане, ще е, биха създали една е, рамка за този тип по-ефективни продукти. От друга страна, смятам, че този тип инструменти пазар няма да се възприеме от банките, защото разходите за разработ, за създаване на информация, за наблюдение на основните активи, биха били, цената би била твърде висока и пазарът би станал неинтересен за банките. И така, повтарям още един път, съжалявам, че големите усилия, положени от големите политически групи, в крайна сметка няма да а, постигнат онова, от което имат нужда от МСП. Ние оценяваме това, което направи докладчика за 20% запазване на риска. Според нас това е полезно. По синтетичната секюритизация ние предпочитаме пълна забрана, защото използването на деривати не отговаря на дефиницията опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация. Благодаря. Не виждам Бернар Моно. Стигаме до точка 5 и давам думата на Пабло. Благодаря, господин председател. Ще говоря Испания. Испански. Европейския съюз трябва да, да постигне напредък и да се превърне в истински съюз на капиталовите пазари, защото свободното движение на капиталите е един от основните принципи. Сега първо, пазарите трябва да бъдат по-интегрирани, по-отворени, същевременно трябва да бъдат и по-ефективни и конкурентоспособни. И това естествено ще бъде е, в интерес на всички, включително на малките и средни предприятия. Някои колеги изразиха известни съмнения по този повод, но в моя доклад се набляга на това малките и средни предприятия да бъдат основните печеливши от интегрирането на капиталовите пазари. Трябва естествено да се получиме от последиците на кризата, но трябва да продължиме да бъдем и оптимисти до 2008 година капиталовите пазари бяха сравнително стабилни и имаше а, възход на финансирането. По време на финансовата криза, в крайна сметка, финансовите институции, практикуващи този вид дейности имаха по-малко загуби от други, но естествено и в а, сектора имаше не неконтролируеми действия, по-специално в Съединените щати и това се отрази върху имиджа на капиталовите пазари и инструменти в целия свят. Но нека да не се връщаме към миналото, а да помислиме за, секю... за бъдещата секюритизация на продуктите, което е целта на нашите два доклада. Също но нашата цел, общата цел е да възвърнем стабилния и устойчив растеж. За това е необходимо да се диверсифицират източниците на финансиране чрез развитие на капиталовите пазари създаваме повече възможност за економическите оператори и свързваме по-тясно на е, е, реалната економика с е, финансовите източници. За това е необходимо да задълбочиме финансовата взаимосвързаност между тези два компонента. по, по този начин ще се развият а, и разгърнат а, финансовите пазари. Както казах, разнообразяването на източници на финансиране ще доведе до мобилизиране на капитали, които в момента не се използват достатъчно ефективно. Това ще бъде полезно за малките и средни предприятия, но ще позволи също така и на домакинствата да се възползват от заеми необходими за потреблението. Колкото до целта на моя доклад. Предлагам да се промени иерархията на определенето на капиталовите изисквания. Подходите трябва да, трябва да бъдат променени. Необходимо е да има равноправни условия в целият Европейски съюз. По този начин могат да се определят по-точно капиталовите изисквания за банките. Е, смятам, че е, определянията възоснова на вътрешните данни и а, е, моделиране ще ни позволи да, опред... да ги определяме по-точно и ще има по-голяма конвергенция а, е, с, с Съединените щати. Това отговаря и на а, е, предложението на ЕЦБ. Но Същевременно тези инструменти и подходи не трябва да бъдат благоприятни само за големите предприятия. Напротив, те трябва да бъдат предимно благоприятни за малките и средни предприятия, които генерират растеж и заетост те са онези единици, които трябва да разполагат с по-разнообразни е, източници на финансиране и по този начин ще бъдат по-независими спрямо банковите филиали, които са разположени е, по съседство, по близост. По, по, по, по този начин, може би, ще привлечеме и инвестиционни капитали отвъд Европейският съюз. Развитието на капиталовите пазари на тези нови подходи наистина ще облагодетелстват малките и средни предприятия. Аз съм направил няколко предложения, но всички предложения на колегите са добре дошли. Очаквам ги с нетърмедния. Благодаря, Пабло. А сега давам думата на Юнас Фернандес от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. В момента ние разглеждаме два доклада, които би трябвало да се отразят благоприятно на економическия растеж и които би трябвало да се отразят положително върху финансовите е, мултипликатори, т.е. разнообразието на източниците на финансиране. Бих искал да благодаря на докладчика, макар и някои от нашите подходи да са различни. Преразглеждането на капиталовите изисквания за ОПС, секюритизацията, които ние бихме е, приели, ще трябва да е, бъдат е, следствие на преговори. Готови сме да е, обсъдиме е, ОПС секюритизацията, но не сме. И смятаме, че всички мерки за допълнителна сигурност, предложени от Пол Танк, са добре дошли. Но е, чак след това ще можем да обсъдим изисканията, капиталовите изисквания за допълнително секюритизиране. Ние не смятаме, че агенциите за економически рейтинг трябва да бъдат включени в процеса. В крайна сметка това са уроците, които почерпихме от кризата. В, в, в никакъв случай не трябва да включваме рейтинговите агенции при определяне на ОПС секюритизациите. В този смисъл, смисъл споделяме мнението на а, а, докладчика и сме готови да приемеме неговият подход. Смятаме, че вътрешният рейтинг би бил добър подход, но не можем да приемаме система, която обаче да не на, набляга на а, прозрачността на а, инструмент. А също така е, имаме много съмнения, свързани с, е, стандартизираната синтетична секюритизация, както правилно спомена Пол. Е, си, синтетичната секюритизация е възможна за някои по-малообемни дялове. Това е възможно за, да речеме, публични банки, но в случай това са, да речем, едни малко по-леки изисквания с цел синтетична секюритизация, но ние смятаме, че тук трябва да бъдем много внимателни и ще видим как ще се развият преговорите по този въпрос в рамките на доклада Полтанг и ще видим дали ще приемеме нещо допълнително след това. Що се, от, що се отнася до изискванията за заеми на, за МПС, съгласни сме преминав, да се премине от 80 на 60%. Е, не сме съгласни за преминаването на 80 до 60%, защото ако искаме да улесниме отпускането на заемите, то трябва всъщност да увеличиме и гаранцията. В, в, е, до, за това ние смятаме, че тези два доклада трябва да се разглеждат еднакво сега а, е, от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Ще говоря от мое лично име. Това е мнението на групата по настоящем. Благодарим на Павло за работата. Той повдигна много важни въпроси в доклада си. Относно иерархизацията на метода, виждаме логиката на докладчика да, да тази иерархизация и да адаптира вътрешния модел. Подкрепяме целта за по-голяма прозрат... упростеност. Но с оглед темата, въпросът е дали някой ще постигне упростяване при такива сложни продукти. Нашата група споделя целта да се намали зависимостта от кредитните агенции. Съгласни сме, че с този режим се премахват пропуските в тази област е, и злоупотребят с кредитни агенции, но някои заинтересовани страни имат притеснения. Например, автомобилната промишленост твърди, че с измененията към подхода пак ще страда и няма да може да използва външния метод. Това трябва да проучим в дискусия с тях, за да видим как може да се използва метода, така че да не води до толкова големи разходи, че да не могат да си вършат работата. На второ място, корекциите на вътрешния подход – Похвална е целата да се използват и RBA за повече институции, например използването на заместващи данни. Даваме си сметка, че това ще допринесе и за рисковите тегла. Искаме това да се стигне, да стигне до голям кръг инвеститори. Много важно е да има а, яснота по последиците трябва да е ясно за кой ще съществува този режим, до каква степен. Относно корекциите в стандартизирания подход, новия член 258а позволява на компетентните органи да използват стандартизиран подход за рискови и сложни ценни книжа. Какво, какво означава ОПС? Опростено, прозрачно и стандартизирано. Така че не трябва да вкарваме сложните инструменти в тази област. Не трябва да позволяваме на промишлеността да ни хвърля прах в очите и да използва сложни инструменти по режима ОПС. Приветстваме твърдението, че ще има сложни продукти извън ОПС и ще трябва да бъдат обхванати, но в дългосрочен план, това каса докладчика Танк и Паул, е как ще третираме този двупластов пазар в дългосрочен план, пазара ОПС и сложния пазар извън ОПС. Благодаря. Благодаря, Саид. Либералите. Маркин Тойра. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, много бе казано вече и аз искам да благодаря на Павло Саура за доклада. Петър Есек сподели притеснението, че при съвместния секюритаризиран продукт има някои притеснение. Трябва да изхвърлим бебето с мръсната вода. Това сме го виждали в миналото. Секюритизацията, особено в САЩ, бе много значителна преди економическата и финансова криза. В Европа имаме по-различен поглед върху нещата. Не всички критикуваха продукти за секюритизация в Европа. Смятаме, че в Европа има някои продукти, които не представляват проблем и не допринасят за кризата. Особено, що се отнася до ABS. Всичко зависи от е, това, което се секюритизира. Въпросът опира до увеличаване на рисковия профил при необходимост – с цел насърчаване на пазара на секюритизациите в Европа и подобряване на неговата сигурност. Има заинтересовани страни, които работят тази сфера, имат някои критики към предложенията. Ние се опитахме да видим какво може да се промени. Помислихме за изменения за тази цел. Смятаме, че трябва да има голяма разлика между третирането на облигациите и секюрити... ценните книжа, подкреп... подкрепени от активи. Подкрепяме и предложението да има списък инструменти ОПС и най-вече системата за външни рейтинги. Те трябва да се намали значително но според нас това е доста съмнителен подход. Търговските ценни книжа, подкрепени от активи, могат да бъдат неблагоприятно засегнати от този подход. ЕСМА и комисията майче нямат решение на проблема. Искаме тези търговски книжа да бъдат напълно достъпни, за да могат да играят роля в реалната економика в Европа да има секретаризация на дилърите на автомобили, малки и средни предприятия, по-големи предприятия, машиностроенето. Това е типа секюритизация, която стимулира реалната економика. Ако този пазар бъде засегнат отрицателно, то ще пострада и реалната економика. Затова и не смятаме, че търговските книжа крият сериозен риск за економиката. Напротив, те са основен елемент от финансирането на реалната економика. Това бе основен въпрос по време на последната економическа и финансова криза. Трябва да анализираме по-обстойно този въпрос и да помислим как можем да подобрим предложения регламент, за да сме сигурни, че няма да има неблагоприятно отражение върху този тип търговски ценни книжа. Така или иначе, подхода за вътрешна оценка трябва да се използва и за в бъдеще. Ще внесем някои изменения с тази цел, но принципно Ние сме съгласни с това пазара на секретациите да има по-силна позиция отново в Европа. А сега Гое, вие сте на място на Вайневан, така Риния Ронякари ще бъде представен от Фабио Демазия. Искам да благодаря на Павло Залба за предложението. Вече изразих общата ни позиция за секюритаризацията. Противно на е това, което обясни Павло, ние не виждаме някакви категорични доказателства за връзката между тези е, средства за финансиране и финансирането на МСП. Съответните доклади на ЕЦП се цитират тук но и най-вече, както каза Майкъл, ние не сме изправени пред същите проблеми в Европа. Когато се разрази кризата в САЩ на тези пазари, някои страни, като Франция, бяха на път да либерализират нормативната уредба за този тип дейности. Ако бяхме изчакали една-две години повече, може би щяхме да срещнем много сходни, същите проблеми. Мисля, че основната цел на предложението е банките да се отърват от проблемните активи. Те определено трябва да направят това, но въпросът е как. Не смятаме, че чрез предаването на тези активи към обществото ще се заздрави банковата система. А по самия доклад следните забележки – С изменението на предложението на комисията, докладчик предприема един негативен подход. Той не е съгласен с комисията, че приема трябва да има вътрешния подход пред стандартизирания, което е проблем. Банките могат да манипулират рисковите тегла и те могат да имат различни рискове тегла за едни и същи активи. На второ място ние сме критично настроени към намаляване на минималните изисквания. Изискването на из... Изчислението на изискване трябва да се базира на най-малко 95% от сумата изложена на риск. Предлага се обаче намаляване на 80%. И докладчика не приема предложението на комисията да се занижи рисковото тегло за рисковите експозиции. Благодаря. Не виждам представител на зелените. Свен, вие не замествате, молит. Добре. Марко Вали има думата. Заповядайте. Благодаря набързо. Ние като група сме настроени много критични към предложението за секюритизацията, към предложението на комисията на докладчики, затова ще направи общи политически коментари. Те не помагат на МСП, а по-конкретно има сериозен риск за засилване на системния риск, риска с недвижимите имоти, да ще помогнат на банките да управляват делата си по непрозрачен начин, но имаме сериозни съмнения за реалната економика. Системните рискове са твърде високи. Ние предпочитаме политиката да ограничава тези рискове. Трябва да се сложат ограничения на тази система, което предполага разделяне в банковата система. По-нататък публични инвестиции за засилване на търсенето. Тази тема обаче си остава табу и да видим докъде, какви плодове ще дадат тези усилия, които се полагат в момента. Сега по същество ние имаме критични бележки, ослабват се пруденциалните изисквания. По включването на синтетичната секюритизация не разбирам връзката между реалната економика и тези елементи трябва да видим дали твърде големите правомощи на финансовите играчи няма да доведат до системни рискове. Максималните правомощия и права за изграждане на тези продукти. Вътрешният рейтинг не осигурява прозрачност. Нека да работим сериозно, за да могат рейтинговите агенции да могат да правят частични рейтинги. Ако дам на възможността на банката да се самосертифицира, резултатът ще е непрозрачен. Ефектът на лоста създават се системни проблеми. Тренчинг означава в един продукт да се включат различни рискове профили. По дефиниция, включването на всички тези предложения водя до създаването на непрозрачни, сложни продукти, а съвсем неопростени, прозрачни, стандартизирани продукти. Е, независимо от наименованието на предложението, в крайна сметка отзад се крие една процедура, която е крайно непрозрачна. Ето защо ние сме против, но сме готови да дадем предложения. Благодаря. Няма други желаящи за думата. А, напротив, има един. Нина Гел. Заповядайте. И след това Пол и Пабло. Искам да поздравя колегата Пао за проекта доклада. Той е амбициозен и намира правилния баланс между вдъхването на нов живот на продукти за секюритизация, което надявам се ще стимулира реалната економика и също времено предвижда достатъчни гаранции за финансова стабилност и за решаване на проблема с информатичните симетрии. Не искаме да се връщаме в миналото, трябва да изречем по от грешките. Много е важно да имаме по-добър представа за кои са активите секюритизирани, на кой се предават хвърлите, какъв е рисковия профил. Също време трябва да знаем кой инвестира в тези продукти. До сега всичко това не е толкова прозрачно, а по-скоро потайно. Ако искаме режима ОПС да е по-безопасен, да избегнем балоните и прекомерния риск, трябва да осигурим прозрачност за всички търгувани ценни книжа. Повече прозрачност, както каза докладчика, е предпоставка за режима ОПЗ в замяна на по-добри изисквания за капитал. Депозитара за данни за секуризациите в Европа може да помогне, но трябва да направим така, че той да се пусне в експлуатация правилно. Искаме да привлечем пари за европейската економика. Това е основният фактор – само, че положението на инвеститора извън Европейския съюз се осложнява в проекто доклада. Чу... Искам да чуя какво мисли Павел по този въпрос, тъй като това може да е пречка. И на второ място, за да работи ефикасно депозитаря на данни, много е важно той да е независим, неутрален и да е с идеална цел – не съм сигурна каква роля трябва да играе ЕСМА. Определено не трябва да управлява този орган, може да е просто член на съвета. Благодаря Нина за заключително изказване. Първо Паул Танк и след това Пабло Зауер. Паул. Ще се опитам да бъда кратък. Благодаря на всички участвали в дискусията. Бяха повдигнати много въпроси но има и принципно съгласие, както каза Макарт, не нуждаем се от прозрачност и отчетност също време, но това е важен принцип, по който трябва да работим. И на второ място има притеснения, свързани с финансовата стабилност. Майко Сони повдигна въпроса за системните рискове. Трябва да поработим и върху това. Ние обсъждаме в парламента същите теми, може да имаме различни виждания, но сме съгласни принципно, което е хубаво. Има много неща, които те първа трябва да се свършат, как да заработи прозрачността и то се размерно. Това е основателен въпрос и въпросът е повдигнат от Нина. Как да включим трети държави защото няма етикет ОПС е извън Европа. Как ще запазим този етикет без да изключим третите страни? Трябва да проучим и този въпрос. След днешната дискусия очаквам бъдещите дискусии. Мисля, че подходът е критичен и конструктивен, което е едно добро начало. Благодаря. Благодаря, Паул. Пабло, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за изказванията. Всички бяха конструктивни. Ще се справя някой от тях. Господин Фернандес каза, че ще трябва да подобрим механизма за предаване на паричната политика. Аз съм напълно съгласен. В докладите сме си поставили именно тази цел да подобрим преноса на парична политика в ЕЦБ. Разбира се, това няма да стане само с този доклад, но това е важно за целия Европейски съюз. Създаването на общ финансов пазар ще насърчи финансовата политика, паричната политика един колега спомена и за връзката между моя доклад и доклада на господин Танк. Всички сме единодушни по въпроса, за това и си сътрудничим, за да постигнем обща цел. И тук искам да се възползвам от възможността да благодаря на господин Танк за сътрудничеството. Относно подобряването на достъпа до капитал за МСП, Господин Фернандес изрази една позиция сходна с моята. Ако има някакви леки разминавания, така или иначе сигурен съм, че може да стигнем до компромис по въпроса. Относно казаното господин Камал, разбирам вашите притеснения, свързани с иерархизацията, но ние имаме една обща цел – подобряване на системата и чрез диалога можем да постигнем компромис – Съгласен съм с него, че е необходимо да се намали сложността и да разберем каква е връзката между различните доклади. Относно казаното господин Тойрер от либералите, споделям неговите притеснения и това, което каза за начин на използване на тези продукти по време на финансовата криза. Но това заклеймяване не трябва да засенчи работата, която вършим тук. Ние трябва да работим по реалните проблеми и да не позволим на стигмата да се отразява неблагоприятно на нашата работа. Относно въпроса ABCP, господин Тойрер каза, че тези търговски ценни книжа не трябва да бъдат засегнати отрицателно, защото това ще се отрази негативно върху реалната економика. Напълно съм съгласен. Относно казаното от ГУЕ, Да, така е. Трябва да си даваме сметка какви са проблемите, да се опитаме да решим проблема с кредитните агенции в по-общ план – разбирам критиката на ГОЕ към подхода за вътрешен рейтинг. Относно критиките спрямо минималните изисквания, една от целите ни е да подобрим финансирането за МСП. Сигурен съм, че това е един от начините да се постигне тази цел, но съм готов за дискусии, ако има по-добри идеи. Това е цел, която споделят всички подобряване на финансирането за МСП. Както каза господин Вали, целта е да се подобри финансирането на тези предприятия и всички сме готови да изслушаме евентуалните предложения. На 20 юли е крайният срок за изменение за ОПС доклада ТАНК, а 22 юли 12 часа за доклада Пауло. Моля да се отбележите това. Гласуването в ЕКОН се предвижда през есента в пленарно в края на годината. Кратка пауза, за да може да дойдат колегите от комисията по заето. След това ще проведем съвместното изслушване. Благодаря.